Ще помоля всички колеги да заемат местата си, да приготвят картите си за гласуване, за електронните гласувания. И започваме с приемане на устния въпрос за ЦИТЕС, който беше точка четвърта днес от дневния ред, устния въпрос до съвета и комисията. Ще помоля да дадете знак с ръка, ако сте съгласни. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? с много малко гласове против е прието. Прият въпрос. Е да проверим ли електронно? Нека да направим електронен тест. Сте ли уточнили за какво гласуваме в момента? Unter Tagesordnungspunkt 4 für die под точка, нашата точка четвърта от дневния ред за колегите, които не бяха днес преди обяд, подготовка на а, срещата, на 16-та среща на страните по ЦИТЕС. Във връзка с това формулирахме устен въпрос към комисията и съвета и а, формалността изисква електронно да гласуваме този устен въпрос. Моля, който е съгласен да гласува за с електронната си карта. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 43 dafür, einer gegen, eine Haltung. Somit verfahren wir dann so wie vorgeschlagen. И така преминаваме към девета точка от дневния ред. Предлагам електронно гласуване, възражение, повдигнато съгласно член 88, параграф 2, употреба на млечна киселина за намаляване на повърхностно микробиологично замърсяване на кланични трупове. Начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22 за, 25 има против, няма въздържали се. Отхвърля се. Десета точка от дневния ред – класифициране, опаковане и етикетиране на опасни препарати. Отново е едно от лесните гласувания. Веднъж гласуваме за проекта. Моля да гласувате с ръка, който е за. Добре, първо гласуваме изменение едно. Моля да ме извините, казва председателят. Кой е за изменение едно? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме за проекто доклада, електронно гласуване, начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 51 за, няма против, няма въздържали се. Сега гласуваме законодателната резолюция, електронно начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с доклада Гърдини. Ще го дадеш ли това на Вили следващото? Тук имаме малко повече работа. Първо гласуваме изменение 65 за. Против въздържали се, да проверим. 65 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 за, 25 против. Приема се. Изменение 68. Изменение 68. За. Против въздържали се, приема се. 66 отпада, 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 22 също отпада. Изменение 71 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За против, въздържали се, също се отхвърля. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но трябва да проверим електронно изменение 70, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 32 за, 20 против, 1 въздържал се, приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се, приема се. устно предложение за изменение. Всъщност устното изменение отпада. Гласуваме 74 за. За. Против. Въздържали се. Приема се. АФЕТ 6, останалата част от предложението за. Против. Въздържали се. Не е ясен резултата. Електронно гласуване за АФЕТ 6. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 29 за, 24 против. Приема се АФЕТ 7 за. против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против. Трябва да проверим електронно. Начало на електронно гласуване 77. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 27 за, 28 против, отхвърля се. 76 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се, приема се. Реги 25 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Реги 25, начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 34 за, 22 ма против, приема се 78 за, против, въздържали се, отхвърля се 26 за, против, въздържали се, отхвърля се 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. Но трябва да проверим електронно гласуване начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 20 27 за. Реги 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 86 за. За Реги 27. Него го приехме. Добре, да проверим. Значи електронно гласуване Реги 27. Начало на гласуването.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 против. Само 20 души участваха в а, гласуването. 87. Кой е за? Кой е против? Ко... Приема се. 90. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91. Отпада. Бюджет 14. За против, въздържали се, приема се. 92 дафюр. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 94 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8, 9, 5, 9, 6 и Афет 9 ги гласуваме анблок. За. Против. Приема се. 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реги 29 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Реги 29. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 32 за, 29 против, приема се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9-5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 102 отпада. 101 за. 101 за. Против въздържали се, приема се. Следващото изменение е Реги 30. За. Гласуваме Реги 30. За. Против въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Според мен. Електронна проверка за 109 за всеки случай. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 43 за, 19 против. Приема се. 110 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 113 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 114 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка 114 начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Реги 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 115 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реги 32 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Отиваме на Реги 36 за. Против. Въздържали се и приема. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реги 38 за. Против въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение втора част за, против, въздържали се, приема се. И така можем да прелистим няколко страници и да стигнем до член 7, изменение 144. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 146. За. Против въздържали се, отхвърля се. Реги 44 и АФЕТ 11 се гласуват анблок за. Против, въздържали се, приема се. 145. Трябва да го гласуваме за. Против, въздържали се, отхвърля се. 147 за. Против, въздържали се, отхвърля се. АФЕТ 12 за против, въздържали се, приема се. Реги 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 13 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 46 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 47 за, против, въздържали се, приема се. Афет 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 48 реги за, против, въздържали се, приема се. Извинете, отхвърля се. 152 и 153 идентични. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 154 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронна проверка 154. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 156 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 155 за. Против. Въздържали се. Приема се. 157, 158 идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 159 отпада. 13 за против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 160, 161 не се гласуват, 17 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 167 отпада. 168 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронна проверка. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 169 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 170 за против, въздържали се, отхвърля се. 49 реги за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 96 не се гласува. 172 отпада, Реги 50 отпада, Преминаваме към член 11. 173 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 174 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 175 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Афет 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 176 за против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. Афет 16 за, против, въздържали се, приема се. 21 е, за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Афет 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 за. Искате да проверим 179? Добре, електронна проверка, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 180 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 18 за. Dagegen? Отхвърля се. 178 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 181 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реги 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 182 за против, въздържали се, отхвърля се. 9-7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 2 за, против, въздържали се, приема се, така че прескачаме и отиваме на 13 член. 192 за, против, въздържали се, приема се. Реги 53 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 20 за, против, въздържали се, приема се. Афет 28 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 98 и Реги 54 отпадат. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Електронна проверка, начало за 28. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 193 за. Против, въздържали се, приема се. 194 за. Против, въздържали се, отхвърля се.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 218. Не се гласува. 219. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 220. 9. 10. Не се гласуват. а АФЕ 31 също. 221 и 222. Не. 230. Извинете, 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. 226. За. Против въздържали се, отхвърля се. 227 Трябва да гласуваме 227. За. Против. Stimmen wir ab. Wer ist dafür? 31 за. Против въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 21, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. 33, първа част и 9, 11, първа част идентични, за. Против, въздържали се, приема се. Реги 55 56 не се гласуват. 230 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 33 втора част. За. Против. Въздържали се, приема се. Добре, проверяваме електронно. 33, втора част, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 44 за, приема се. Stimme ab über 232. Dafür? 232 за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 233. За. Против. Въздържали се. Приема се. 234. За. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 58. За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 против, въздържали се, приема се. 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. 243 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 25 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, Още веднъж 245 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бюджет 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 246 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 247 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 248 за. Против въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 251 отпада. 252 и 253, 254 и 255 анблок. За. Против въздържали се, отхвърля се. 34 за. Против, въздържали се, приема се. 256 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 35 за. Против, въздържали се, приема се. Реги 59 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 28. Останалото отпада. За. Против. Въздържали се. Приема се. 257. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 258. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 259. За против, въздържали се, приема се. 9.14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. Двеста шестьдесят и две за. 262 за, За. Против. Въздържали се. Приема се. 263 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка начало 263. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с мнозинство. С и Д обаче имат глас повече. Тридесет и осем. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9-1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 40 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Реги 2 за. Против, въздържали се, приема се. 42 за. Против, въздържали се, приема се. Едно за. Против, въздържали се, приема се. 43 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 44 за против, въздържали се, приема се. 45 за, не, отпада, 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 3 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 4 за, против, въздържали се, приема се. Афет 1 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 5 за,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 против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 3 за, против, въздържали се, приема се, е, отхвърля се. Реги 7 за, против,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 Отхвърля се. При това с мнозинство. 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Петдесет и осем за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9-3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реги 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за против, въздържали се, приема се. Реги 15 за, против, въздържали се, приема се. Реги 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 12. Добре, Реги 16, електронна проверка. Аз мятам, че се отхвърля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Бюджет 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реги 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реги 19. За. Против въздържали се, отхвърля се. 9-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 62 отпада. Реги 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 отпада, 63 отпада, 7, Реги 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Окончателно гласуване на доклада, електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 52 за, 5 има против, 3 ма възража, въздържали се, честито на докладчика и сега законодателната проекто резолюция. Бюджет 1 за, Извинете, казва председателят. Бюджет 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 3. За. Против. въздържай се. Приема се. И окончателно електронно гласуване на резолюцията. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Ist mit 52 zu 5 52 на петима с трима въздържали се. Честито на докладчика. Госпожо Галдини, вие искате да вземете думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за получения резултат. Предлагам да започнем преговори с съвета за механизма за защита от природни бедствия, за да може да се постигне споразумение в, на първо четене. Член 60 от правилника на основание на този член ние трябва да приемем документа, за да можем да започнем преговорите. След това трябва да съставим екипа за преговори. В него ще участват председателя, докладчиците в сянка и аз като докладчик. Виждам, че няма възражения, така че ще процедираме по този начин. С член 70 ще имаме още много удоволствие, <laughs> уважаеми колеги. Аз искам да кажа това във връзка с 10 декември. Ние тогава може би няма да разискваме това, но все пак ще ни достави доста радост. Така, така както е, посочи комисията, възложен е мандата и се надявам да приключим на първо четене. Сега преминаваме към гласуване на следващия доклад. Става дума за приоритетни вещества в областта на политиката за водите. Докладчик е колегата Рихард Зебър. Започваме веднага с гласуването. Консолидирано изменение 8К е за против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано председателят прекъсва. Гласуваме по консолидирано изменение 8. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Консолидирано изменение 9. Гласуваме електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по консолидирано изменение 10. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 55 за, 14 против. Приема се. Има ли някакви неясноти? Сега преминаваме към изменение 70. В моя списък то се намира на страница 6. А, ние ще при... прескочим няколко страници. Както виждате, сега гласуваме по изменение 70. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, Ще проверим, чрез електронно гласуване гласуваме по изменение 72. Гласуваха ли всички? Сега вече извършваме електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74 за против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233. Вносителката желая електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 75 за против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Ще гласуваме електронно. Гласуваме електронно по 75. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 76 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 77 за. Против въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против. Гласуваме електронно по изменение 79, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 80. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за. против, въздържали се, приема се. 235 за, против. Ще проверим, че с електронно гласуване. Гласуваме по 235 електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по консолидирано изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме сега по 237 за, против, въздържали се, приема се. Или? Още веднъж гласуваме по 237. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Гласуваме електронно по изменение 93. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 238. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 94 беше оттеглено. 95. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98. За. Против въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Ще проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 12. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по компромис 6 за. Против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме по-напред в списъка. При мен е на страница 13 156 на колегата Умър. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 20 отпада, 251 за, против, въздържали се, приема се 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23, 159 са идентични, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. По 23 и 159 ще гласуваме електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 24. За. Против. Още веднъж гласуваме по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 Сега имаме разделно гласуване по изменение 32. Ако каза това всъщност? Всъщност, трябва да гласуваме по изменение 30, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. А, извинете, поправя се председателят. Приема се. Приема се. Сега. Преминаваме към гласуване на изменение 32 на две части. Е, гласуваме по първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, приема се. Тридесет и осем за. А, всъщност 35, обаче ми казаха, че отпада. Изменение 30 беше прието, поради което 35 отпада. Преминаваме към гласуване на 3... изменение 38. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Консолидирано изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 51 за. Против? Въздържали се? Приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Но нека да проверим, че с електронно гласуване гласуваме по изменение 49. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Две. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Три. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано изменение Две. За. Против въздържали се, отхвърля се. А, всъщност, нека да проверим чрез електронно гласуване, защото малко колеги гласуваха. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Така, резултата всъщност Смехът е безполезен в случая. Аз не мога да приема това за съгласие. Виждам, че доста зарадвани лица. Гласуваме по 54. Рихард Зебер. Господин председател, всъщност бихме ли могли да проверим още веднъж гласуването по из... изменение 3? Бихме ли могли да проверим още веднъж? Председателят глас то беше отхвърлено, но нека да проверим още веднъж чрез електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се с ясно мнозинство. Преминаваме сега към 54. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за.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 Резултатът не е ясен. Ще проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме електронно по 66 и 67. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 68. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега гласуваме по целият доклад, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 60 и 46 е, за, 7 е, против, 1 въздържал се. Ще гласуваме също и по проекта за законодателна резолюция. Електронно гласуваха ли всички? Край на гласуването. Също се приема. Мога да приветствам Рихард Зебър. Рихард Зебър иска да вземе отношение по член 70. Моля. Аз искам да м, кажа нещо от формална гледна точка. Подобно на колегата Гардини, искам да посоча, че на първо четене би било добре да постигнем споразумение и в новия правилник, член 70, мисля, че е добре да се приложи. Ние трябва да имаме мандат за преговори с съвета е, Та екипа за преговори ще е, бъде ръководен от председателя. Аз и докладчиците в Сянка ще бъдем в екипа и след това ще държим комисията в течение по е, хода на преговорите с съвета и гласуването. Председателят ние трябва да гласуваме дали искаме да постигнем споразумение на първо четене или не дали да бъде възложен мандат. Трябва ли да гласуваме по това? Добре, гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 44 за, 7 против, 2 ама въздържали се. С това се дава мандат за споразумение на първо четене. Ние просто се упражняваме по новото тълкуване на правилника. Искам само да кажа, че още към настоящия момент имаме 65% на първо четене. Това е много голямо увеличение в сравнение с преди. Може би трябва да добавя, но мисля, че всички колеги знаят какво се случи в Страсбург по време на гласуването, че ние всъщност в комисията трябва да гласуваме още веднъж за резултата от триалога. С да или не. Тоест, следващите седмици и месеци няма да скучаем. Сега преминаваме към точка 13 от дневния ред. Това е становище на колегата Кисело Колос – ние го отложихме, работи се по него. Работеше се по него. Има ли някакви неясноти, пита председателят? Добре. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltung? Ich... За, против, 138. Въздържали се? 138. Моля електронно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 139 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано 6 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 141 за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 142 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 143 за. Против. Въздържали се. Приема се. 144 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 145 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано 18-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 172 за. Против. Не е ясно. 172. Гласуваме го електронно. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Трето. За. против, въздържали се, не е ясно. Електронно гласуване по трето изменение. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Сто седем, три, сто седем, шест, сто седем, седем. Отхвър... Е, заедно за, против, въздържали се, приемат се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано 19 изменение за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. 201 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано 9 за, против, въздържали се, приема се. 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206. Dafür? 206. За. Против. Въздържали се. Приема се. 207. За. Против. Въздържали се. Приема се. 208. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 209. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 221 за. Против. Въздържали се. Не ми е ясно. Проверяваме гласуването по 221 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването.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 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 242 за, против, въздържали се, приема се.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 Консолидирано 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 260 за. Против. Въздържали се. Приема се. 261 за. Против. Въздържали се. Приема се. 262 за. Против. Въздържали се. Приема се. 264 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 265 за. Против. Въздържали се. Приема се. 266 за. Против. Възда... Отхвърля се. 267 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 268 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 269 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 270 за. Против. Въздържали се. Приема се. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 272 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 273 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 274 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 275 за против, въздържали се, отхвърля се. 276 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, ще проверим. 277. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 278 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 279 за. Против. Две седем девет за. Против. Въздържали се. Приема се. Две нула за.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 Въздържали се. Приема се. 29-2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35 за. Против. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6 заедно. За. Против. Въздържали се. Не, 9-6 сега. Отделно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против Въздържали се, приема се. 298 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 299 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 400 за. Против. Въздържали се, приема се. 300 за. Против. Въздържали се, приема се. 301 за. против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано 23-то. За. Против. Приема се. 45-то. За. Четиридесет и пето за. Четиридесет и пето за против, отхвърля се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 за, против, Мисля, че това трябва да се провери. 305 изменение е гласуване. Край на гласуването. Приема се. 306 за. Против. Отхвърля се. 307 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 308 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 309 за. Против. Въздържали се. Приема се. 310 за. Против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 Отхвърля се. 317 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 320 за. Против. Триста двадесет и първо за против, въздържали се, приема се. 3, 22 за, против, въздържали се, приема се. Две идентични, 53-2-3 заедно. Кой е за? Против. Въздържали се, приемат се. 3-2-4. За, против. Отхвърля се 3-2-5. За, против, въздържали се, отхвърля се. 326 за, против, въздържали се, приема се. 51. Не, всъщност 326. Нека проверим. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 327 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 328 за, против, мисля, че можем да гласуваме и електронно по 328 изменение. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 329 за, против, въздържали се, приема се. 330 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3-3-1 за, против, въздържали се, приема се. 3-3-2 за, против, Мисля, че можем да гласуваме електронно по 333-то изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Haltung ist 333 за, против, въздържали се. Отхвърли, приема се. 334 приема, за, против, въздържали се, приема се. 335 за. Про, всъщност отпада. 336 за,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 Приема се. 3-4-1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 3-4-2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 3-4-3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3-4-4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3-4-5 за. Против въздържали се, отхвърля се. 3-4-6 за, против, въздържали се, приема се. 3-4-7 за, против, въздържали се, приема се. 3-4-8 за, против, въздържали се, приема се. 3-4-9 за, против, въздържали се, приема се. 350 за, против, въздържали се, Не е ясно. Гласуваме електронно по 350-то изменение. Начало на гласуването. Ако са гласували всички край на гласуването, отхвърля се. 35-1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 352 за. Против. Въздържали се. Приема се. 353 за. Против. Въздържали се. Приема се. 354 за против, въздържалите. Приема се 355 за, против, въздържали се. Приема се 356 за, против, въздържали се. Приема се 357 за, против, въздържали се. Приема се 358 за, против, въздържали се. Приема се 359 за, против, против, въздържали се, приема се. 360 за, против, въздържали се, приема се. 361 за, против, въздържали се, не е ясно. Ще гласуваме по това изменение електронно. Гласувахте и всички. Край на гласуването. Да, явно се отхвърля. 362 Тоест, извинявам се, казва председателя, това отпада. 363 за. Против. Нека електронно гласуваме. 363-то. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Явно се приема. 364 за. Против. Възражение.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 въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано първо за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тоест, приема се. 76 е,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 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим. 75-то изменение гласуваме електронно. Ако сте гласували, край на гласуването. Приема се. Консолидирано трето за. Против, въздържали се, приема се. Консолидирано за. Четвърто за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега консолидирано изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 от... отпада. 100 за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 103 за,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 Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 110 се приема, 111 за, против, въздържали се, приема се, 112 за, против, въздържали се, приема се, 113 за, против, въздържали се, приема се, 114 и 15 също. Идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се заедно. Не е ли? Добре, нека проверим. Електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 44 за. А, приема се. Се оказва. 117 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 118 за против, въздържали се. Мисля, че е прието. Ще проверим. 118. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 34 на 20 гласа. Приема се. 119 за. Против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 против, въздържали се, приема се 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, 134. Не трябва да се гласува. 135 значи да, за, против, въздържали се, приема се 136 за, против, въздържали се, приема се. Това е гласуване с ел... електронно е, гласуване. С това изчерпваме електронното гласуване. Всъщност, поздравление. Е, край на гласуването. Само 4 против, един въздържал се. Приема се. Jetzt kommen wir zu Преминаваме към темата Азбест. Докладчик е колегата Вилс. Започваме направо с компромис 1. Извинете. Добре, нека да си поемем дъх. Ще прочета. започваме с заглавието. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 1. За,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 И окончателно гласуване. Начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 49 за, само един против. Честито на госпожа Вилс. С което стигнахме до края на електронното гласуване за днес. И сега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 Jetzt и така искам да дам първо думата на докладчика, стига да а, спрете да вдигате толкова шум. Докладчик е нашата колега Първан, госпожа Първанова. Сега думата има само тя, единствено тя. Заповядайте. Uh, благодаря, господин председател, Искам да благодаря на всички колеги, внесли изменения и направили предложения по това много важно и деликатно досие. Особено благодаря на контрадокладчиците за сътрудничеството и волята им да участват в разговори за намиране на солидни и единни компромисни изменения. Имахме е, среща, е, много усилено работихме и искам сега да ви запозная с резултатите от тази работа, както и да се спра на основните въпроси, по които сега се опитваме да намерим е, приемлива за всички позиция. Работим по първата група компромиси 1 до 4 с оглед сроковете и решенията за осребряване. Намеренията ми са да вървим в следната посока. Първо, да се заличи двойният срок за оригинални лекарства, независимо дали там се провежда разлика или не единен срок 90 дни за оценообразуване, 90 за усребряване, 180 дни общо. 60 дни, 30 плюс 30 за генеричните лекарства и най-сетне за технологичната оценка да останат нещата както са, така че държавите членки да използват техническата оценка както им е угодно националните а, органи а, е, да имат избор а, е, и да, имат, да има единни срокове. Друго компромисно изменение по член 8 е, предвидените средства за защита на правата. Тук смятаме да се умекоти първоначалния проект на комисията, където се визират посредничество и процедури за удовлетворяване. Държавите членки трябва да решат как да постъпват в тези случаи. По отношение на член 13 и биоеквивалентността и безопасността, целта трябва да бъде да се изясни редакцията в проекта на комисията с оглед на един принцип е, да не се извършва преоценка на основните елементи е, при пускането на пазара и лицензирането за тази цел. Също така искаме да се разграничи процеса от една страна на лицензиране, от друга страна на е, ценообразуването. Нали, би трябвало да се даде възможност за генериране на допълнителни данни. На последно място компромис 7 акцентира върху принципа на прозрачност в ключови направления, прозрачност на процеса на вземане на решение, експертните имена и разкриване на интересите, нещо, което е подобно на изискванията за европейските агенции. И прозрачност на цените с оглед на ежегоден списък, който ще бъде обнародван от Европейската комисия. Други е, части от текста, разбира се, е, са изменени от колегите. Бих искала да ги чуя днес. Иска ми се да спомена една разпоредба, която според мен трябва да остане е, последователна и логична. 14 член – не засягане на правата на интелектуална собственост. Всъщност, предложението на комисията е пряко заимствано от една препоръка от 2007 година е, във връзка с едно проучване на Генерална дирекция конкуренция е, смята се, е, че е, понякога дружествата, които разработват оригинерни лекарства, използват защитата на правата на интелектуална собственост за препятстване на достъпа до пазара. Не виждам никаква причина отново да се отваря тази врата. Смятам, че член 14 трябва да остане така, както е предложен от комисията на основата на това проучване. Също така ми се иска да поразсъдим а, върху това, а, което ще чуем от съвета и от колегите в Европейския парламент. В съвета има напредък и ми се иска да стимулираме държавите членки да продължат да напредват, тъй като очевидно е трудно 20-годишната директива, очевидно е, че 20-годишната директива не може да продължи да действа без изменение. Трябва да има прозрачност при ценообразуването, обоснованост. Това е ясно на всички, за да се даде достъп на пазарите до нови и достъпни за тях лекарства. Е, ние е, изменяме е, в някои части проекта на комисията, но вземаме предвид и някои опасения на държавите членки и на националните органи и смятам, че трябва именно по този начин да продължим да работим, търсейки решение за изменяването на действащото законодателство. Благодаря, колега. Сега давам думата на докладчика в сянка от НП. Благодаря, господин председателю. Сега искам да благодаря най-напред е, на докладчика и на всички докладчици в Сянка, тъй като нашата работа е наистина прекрасна, истинска екипна работа. Давам си сметка, че е, много държави членки изпитват тревоги във връзка с тази директива, но не бива да забравяме, че е, нейното усъвършенстване е от е, огромно значение. Опитваме се все още да превърнем директивата в по-реалистичен акт, акт по-приемлив за всички заинтересовани. Трябва да приемем нови мерки и специално да мислим за нашите пациенти, за да гарантираме тяхната безопасност. Освен това, Въпросът за прозрачността в тази сфера е от огромно значение, тъй като той е важен и за отрасъла, и за държавите членки. Е НП е предложил изменения, с, от които проистича голяма полза. С компромисните изменения упростяваме и рационализираме сроковете. Всъщност вече сроковете стават единни. Всички групи успяха да се съгласят и по член 8. Е, само е, два е, е, абзаца са оставени без да са заличени всички членове. Опитваме се да вменим по-малко задължения на държавите членки. Чрез измененията успяхме да постигнем и възможността за компетентните органи да имат пълен достъп до данните и възможността да събират и да включват допълнителни относими данни. Интересни са лекарствата за редките заболявания. Е, питам се дали тяхното място е тук в тази директива. Това в нашата група предстои да бъде обсъдено. Всъщност, ние подкрепяме принципа на прозрачност, интегритет и независимост на процеса на вземане на решение. Но все още има някои опасе... Е, дефиниции, определения, които могат да бъдат доизяснени. Още време имаме за дискусия и истински вярвам, че ще се умеем да постигнем добър компромис между всички политически групи. Е, моля ви е, да е, разсъдите по тези въпроси и да ни подкрепите по-нататък. Благодаря, госпожо Букович. След това докладчикът Овсянка сянка от групата на социалистите и демократите. Моля. Благодаря, господин председателю. Трудно е тук да се постигне баланс имат право държавите членки да организират своите здравно, здравеопазващи системи. От друга страна има интерес е, хората в фармацевтичната промишленост и най-сетне пациентите имат определени интереси на достъп. Е, вземам повод е, от казаното от колегите благодаря е, на е, госпожа докладчика за работата и по този доклад. Мисля, че трябва е, да изменим, да подкрепим измененията, така че да се ограничат административните задължения за държавите членки и да се рационализират сроковете за вземане на решения във връзка с ценообразуването и усребряването. По отношение на средствата за защита, санкциите и отчетите от страна на държавите членки, създаването на условия за навлизане на генерични продукти на пазара. Всичко това трябва да бъде е, подкрепено. Е, всички изменения е, ще ги огледаме много внимателно, за да гарантираме е, процедурната прозрачност в държавите членки, въпреки че, разбира се, ще отчетем и опасенията, които съществуват в тази връзка. На мен ми се иска колегите да подкрепят и съществуващата база данни, с която вече са се ангажирали 20 от държавите членки. Нуждаем се от ценова прозрачност и обмен на информация, за да има равнопоставен достъп до лекарствата в Европа. Европа. Това е база данни, която се използва от самите държави членки. Средствата за нейната подружка е 150 000 евро годишно, така че не трябва да има проблеми с нейното подпомагане. Това е, е изменение 295. то Всички работим заедно по доклада и ще продължим да го правим през следващите седмици. Надявам се, че ще стигнем до добри компромисни изменения и в крайна сметка до силна позиция. Благодаря. Сега, колегата от групата на зелените, има ли колега от тази група? Не е тук. Тогава Давам думата на колегата Алдесус. Не, поправя се оператора. Франсуаз Гростет. Благодаря. Много е важен въпросът. Необходимо е да бъдем извънредно бдителни, тъй като някои държави членки с оглед на трудностите е, с публичното финансиране са въвели краткосрочни мерки е, за намаляване на разходите за фармацевтични средства и за това е, всички изисквания за прозрачност трябва да се преценяват в дългосрочен план с оглед и на конкурентоспособността на Европейския съюз и капацитета му в областта на иновациите, както и с оглед на санитарни капацитет, така да се каже, в Европейския съюз. Трябва да има справедливо равновесие от една страна да се подкрепят иновациите, но от друга страна да се осигурят медикаменти на пациентите и да се гарантират смислени разходи в системата на здравеопазването не трябва да редефинираме а, е, пускането на пазара и а, е, лицензирането. А, е, това е директива 2001-83, където са критериите за качество. Това не трябва да го променяме. Аз съм внесла изменения и съм акцентирала върху А, е, е, значението на е, това да не се подценява значението на лекарствата за редките болести на национално равнище, за да не стане така, че за някои пациентите да станат недостъпни и неподлежащи на финансиране. Необходимо е да привлечем националното, регионалното и местните нива и не трябва да се увеличават безсмислено а, нито сроковете, нито административната тежест. Необходимо е с тази директива а, да се избягва дублиране в процесите на национално, регионално и местно равнище. В този смисъл съм внесла изменения. Благодаря. Благодаря. Сега искам да дам думата на представител на комисията, но госпожа Кебнер иска да вземе думата тему, Благодаря, господин председател. В действителност става дума за една много важна разпоредба, защото за това колко бързо един препарат ще бъде пуснат на пазара, решава това всъщност е решаващо не само за здравето и за живота на пациентите, а всъщност и е, продължителността, времето, което отнема пускането на пазара, се отразява върху фармацевтичните производители. Може процедурите да са много скъпи и тогава производителите да са преустановили производството. Ако ускорим този процес, това ще има положително въздействие върху пазара. В момента е така, че информацията за медикаментите се публикува в медицински и фармацевтични специализирани издания. Те трябва да бъдат е, публично достъпни е, или казано съвсем ясно, всеки гражданин трябва да може да има достъп до тази информация и да проследява дали държавата в е, рамките на необходимото може да а, пусне на пазара този продукт. За пациентите е, това е от много голямо значение. Ясно е, че системата на здравноосигурителните каси е, често търпи съкръщение на средства и затова ние би трябвало да постигнем баланс между разходите в системите за здравно осигуряване. Сега давам думата на комисията. Благодаря, господин председателю. Тежък проект, но отчаяно се нуждаем от него в Европа. И искаме да благодарим на Европейския парламент, на докладчиците и специално на госпожа Парванова за е, усилията за постигане на положителен резултат. Смятаме, че има много голяма воля и в дух на сътрудничество можем да постигнем напредък по досието. Уверявам ви, че комисията е решена да продължава да работи прагматично и с гъвкавост в тези преговори с цел постигане на положителен резултат. Разбира се, по сегашното положение, което се регулира от действащите директиви, трябва да се а, подобри. За нас а, пределът е да не отстъпваме назад, а напротив, да вървим напред. На този етап бихме а, желали само да се уверим, че парламентът и съветът ще вървят заедно напред за постигане на положителен резултат. И за това искам да благодаря и на Кипърското председателство за тяхното пълноценно сътрудничество. Надявам се, че е, и Ирландското председателство ще продължи в същия дух. Дискусията днес е много окоръжаващ знак от страна на парламента. Благодаря ви. Кла, искам да дам думата още веднъж на докладчика, моля. Благодаря още веднъж. Съвсем ясно искам да кажа, че имам желание да продължа работа с контрадокладчиците по този съвсем положителен начин. Наистина вървим напред в една посока обща е философията ни и стремежът ни да усъвършенстваме директивата. Вече значително сме направили, значително по-голяма е прозрачността на процеса на е, вземане на решение, е, технологичната оценка, генеричните лекарства, всичко това ще е все в полза на пациента е, а разбира се, ще допринесе и за стабилността на националните здравни системи. Някои държави членки по отделни причини все още изпитват неохота да ни подкрепят и към тях изпращам послание от името на всички контрадокладчици и свое име. И искаме да отчетем техните трудности и да ги улесним. Всички които са дали становища на национално равнище е, в е, отговор на проекта на комисията, трябва да знаят, че ние значително сме променили проекта. Е, и сега той много се доближава до позицията на съвета. За това се надяваме на едно добро сътрудничество, което ще ни позволи да е, приключим работата е, с успех по тази така деликатна материя. Благодаря ви. Ähm, Благодаря. На 19 декември ще гласуваме по този доклад в е, нашата комисия. А още няма дата на пленарното заседание, на което трябва да гласуваме този доклад. Преминаваме сега към точка 16, изменение на директива 2666, пускане на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадми и предназначение за използване в електрически инструменти без захранващ шнур. И давам думата на колегата Панайотов, който е докладчик по тази тема. Сега му давам думата. Моля. Благодаря, господин председателю. Е, с е, удоволствие ще ви представя някои детайли от тази много важна директива за забрана е, на кадмия в литиево-кадмиевите батерии. Но за да бъда по-прецизен и по-кратък в изказването си, нека сега премина на български язик. Директива 66 от 2006 година на Европейския парламент и на съвета забранява пускането на пазара на преносими батерии или акумулатори, съдържащи тегловно повече от 2000% На лице е освобождаване от това изискване за аварийни и алармени системи, включително аварийно осветление, медицинско оборудване и електрически инструменти без захранва шнур. Според член 4 от директивата, освобождаването следваше да бъде преразгледано през 2010 година но по различни причини то става сега, в този момент. Във всички нормативни актове относно опасните вещества и химикали, кадмият е включен в списъците на вредните вещества, поради което, поради своето отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Ето защо този въпрос е толкова важен. Кадмият е токсичен при натрупване в околната среда и в човешкото тяло тъй като има способността да се задържа за неопределен период от време и може да причини често необратими увреждания. Искам да отбележа, че ако бъдат създадени подходящи схеми за събиране и рециклиране, кадмет, съдържат се в електрически инструменти без захранващ шнур, би могъл да бъде рециклиран на 100% и промишлеността е постигнала значителен напредък за затваряне на цикъла на кадмия в батериите, което ограничава до голяма степен тези рискове за околната среда и за човешкото здраве. Предвид възможността за 100% рециклиране на събраните никел-кадмиеви батерии, предполагам, че рискът свързан с околната среда и човешкото здраве е минимален и може да бъде управляван. Литиевите батерии, които са евентуалният заместител – на никел-кадмиевите батерии притежават редица технологични предимства в сравнение с никел-кадмиевите, което обяснява тяхното бързо навлизане на пазара и нарастване на пазарния им дял. Тези батерии са по-леки, по-ефикасни от енергийна гледна точка, но пък за момента имат по-кратък живот от никел-кадмиевите батерии. Освен това имат и някои недостатъци, като за момента не функционират така добре при ниски температури и все още не са на лице достатъчно економически стимули за разработване на широко мащабни структури за тяхното рециклиране. Отчитайки всичко това, смятам, че е целесообразно да се удължи срока на действие на освобождаване с още една година от 31.12.2015 да стане 31.12.2016 година, което би позволило постигането на разумен компромис, защитавайки както интересите на потребителите, така и интересите на предприятията по цялата верига – като се гарантира защитата на околната среда и човешкото здраве и времено се предоставя допълнително време за технологично развитие, споделяне на най-добрите практики и иновации в тази област. Често се повдига въпроса за поддръжка на продуктите, които вече са били пуснати на пазара, когато забраната влезе в сила и по-специално за резервните части – от които все още може да има нужда. При всички положения трябва да изпратим силно и ясно послание до дистрибуторите по веригата за това кога забраната ще влезе в сила на практика и имайки предвид крайната дата за пълно прилагане на забраната след 31.12.2016 година като окончателен срок, след, след който никел кадмиум и батерии няма да бъдат достъпни на пазара под каквато е била да било форма. Освен това, смятам, че сега имаме подходящия момент при ревизиране на директивата за батерии да обърнем внимание и на освобождаването на все още съществуващия живак в клетъчните батерии, с оглед намаляване въздействието върху околната среда, предлагам от 31.12 да се забрани пускането на пазара на клетъчни батерии, съдържащи живак. Такова решение би потикнало държави като Китай, които изнасят голямо количество клетъчни батерии за пазара на Европейския съюз, да бъдат насърчени да ускорят преминаването към производство на клетъчни батерии без съдържание на живак. Ако това не стане, то всяка година ние ще имаме около 4 тона живак, което ще бъде много негативно за хората и за околната среда. Делегирани актове. Предложението на комисията включва също така няколко разпоредби за делегирани актове и актове за изпълнение с цел адаптиране на директивата към договора от Лисабон. За парламента е от голямо значение разпоредбите на Лисабонския договор да се спазват напълно. Макар че като цяло подкрепям предложенията на Комисията в тази област, има един случай в Директивата за батериите, който ми се струва, където ми се струва, че предложението на Комисията трябва да бъде коригирано и след консултации с правните експерти на Европейския парламент съм внесъл поправка в този контекст. Ние знаем от опит, че е много трудно да се намери споразумение с съвета по тези въпроси. За да има пълна правна яснота по този въпрос, предлагам, че комисията по околна среда да поиска от комисия по правни въпроси да ни даде цялостно становище по разпоредбите относно делегираните изпълнителни актове в настоящото приложение. Надявам се председателят на комисията и членовете на комисията да се съгласи с такова искане. В заключение предлагам продължаване с още една година до 31.12.2016 година на освобождаването във връзка с никел кадмиеви батерии Предвид възможността за рециклиране 100%, рискът на никел-кадмиевите батерии рискът е минимален и може да бъде управляван. Надявам се, че този компромис е добър за всички страни и гарантира и защитата на околната среда и в интереса на предприятията. Ще се радвам на предложения от страна на всички колеги. Благодаря за вниманието. Vielen Dank. E Благодаря. Давам думата на докладващата от НП. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика не само за работата му, но и за начина по който се допитваше до нас в процеса на работа. съгласна съм с някои от измененията, предложени от докладчика, макар и не с всички. Трябва да дообсъдим нещата в групата на НП, за да намерим най-добрия начин да балансираме екологичния, економически ефекти и отражението върху здравето на тези изменения. Директивата за батериите и акумулаторите е пространен акт с много подробен списък от критерии и изключения. Измененията, които предлага директивата, целят а, а, да се прекрати изключението само за батерии и акумулатори с никел и кадми, а, които се използват при безжични а, механизми и устройства. А, Всъщност, е, предложението на комисията на там е насочено. По тази причина е, оценката на въздействието е, само с това изключение се занимава, както и с неговото отражение в економически и екологичен план. В своя доклад докладчикът е разширил идеите за промяна към клетъчните батерии, съдържащи живак. Вярно е, че тези батерии представляват голям интерес и тревога за нас. такива клетъчни батерии се съдържат преди всичко в детските играчки. И е, вярно е също така, че децата е, са в най-висока степен засегнати от отражението на живака. Но това, което ме притеснява е, че тази оценка на въздействието, която е направена за никелово-кадмиевите батерии, не е направена за клетъчните батерии с живак. Там трябва да се мисли за цялата верига и за отражението на изваждането на живака от батериите. Да, бих подкрепила това да махнем най-вредните за околната среда вещества, но това трябва да се прави и по разумен начин. Събирането и рециклирането на отпадъчните батерии трябва да се разглежда като източник на възможности за Европа. Европа е в криза на собствените ресурси need... и на собствените суровини и за това би трябвало да запазим това, което вече имаме и да създаваме продукти, които са екологосъобразни, като същевременно играят ролята на двигател за нашето стопанство. Искам е, да ви помоля и за допълнителна подкрепа за измененията, които ще внесем в близко бъдеще. Благодаря. Сега Дан Оркенсен от СИД. Нека си припомним за какво говорим. Кадмият е силно вредно вещество. В регламента РИЧ той е определен като вещество, предизвикващо много висока степен на тревога. Това не е случайност. Той е отровен за хората и замърсява околната среда. Това го знаем. Знаехме го и когато правихме регламента е, за батериите и пакетите през 2006 година. Е, причината, поради която не включихме тези механизми е, в е, 2006 година, мнозинството в... беше, че мнозинството в парламента, не моята група, но мнозинството бе убедено от отрасъла, от индустриалците, че няма альтернатива. Естествено сега знаем, че това не е вярно. Има альтернативи и то доста съпоставими от гледна точка на а, цена. Не 100% съпоставими, но доста съпоставими. И а, това, което се опитваме да направим, е да зададем а, такъв такава регламентация, че да стимулираме новаторството е, и да внесем разлика в сегашното състояние, при което е, се е, замърсява околната среда и се вреди на човешкото знаме, е, здраве. Ако ще чакаме на е, химическия отрасъл е, и на пазарите да регулират, защо да, ли, да законодателстваме? Ако чакаме всичко да стане от само себе си по-ефтино, защо да законодателстваме? Защото ние трябва да бъдем двигател. Това сме го правили по много други въпроси, необходимо е да го направим и сега. И за това няма да се изненадате, че не съм съгласен с докладчика, с предложението предложеното от него изменение в смисъл да се отложи срокът, през който ще изтече изключението. Аз бих предложил да се измени в обратната посока този срок, да стане 2014 година. От друга страна обаче искам да благодаря на докладчика и смятам, че докладът ви е прекрасен в много отношения. Много ми допада вашата амбиция да се е, включат клетъчните батерии и живака. Е, ние бихме го подкрепили това като идея, въпреки че, е, както и при кадмия, трябва да се каже, че няма причина тук да се отлага до 2017 година. Нека по-скоро съкратим срока до 2014. И вече е, ще се радвате на доста голяма подкрепа от наша страна, когато започнат преговорите. Мисля също така, че е много положително, че докладчикът предлага е, е, всички батерии с кадми и с клетъчни батерии с живак да не бъдат повече пускане на пазара, ами трябва да бъдат изтеглени от пазара. Мисля, че това затваря една празнота е, и, и това затваряне на тази празнота е абсолютно необходимо. Благодаря ви за това. Следващия оратор е колегата Карл Шлютер. Заповядайте. Толкова съм нещастен, че съм днес тук, защото миналия път водех преговори и съм страшно разочарован. Питам се, господин председателю, не можем ли да въведем ново а, е, правило? Доколкото комисията може да глобява държавите членки и да оттегля помощи в размер на 2, 5, 10, 20%, когато не изпълняват правото на Европейския съюз, ние не можем ли да намаляваме с 2, 5, 10, 20% заплатите на комисарите, когато те не си вършат работата и не спазват закона? Защото това е един явен пример на такава хипотеза. Погледнете член 11. Ясно се казва, че вградените батерии трябва да бъдат лесно отстраними. Вие, много от вас си имате едни такива малки е, плоски екранчета, не знам как се казват, където е невъзможно дори професионалист да махне лесно батерията. Това е явно нарушение на директивата за батериите. И как така на европейския пазар има такива продукти? Те са вредни за околната среда, създават буклук, не могаше да се махне батерията, намалява се рециклирането и хората трябва да купуват нови машинки вместо да сменят батерията. така че искам да попитам комисията вие защо не следите за спазването на член 11. Изключението за събиране на данните не може да бъде обосновка в случая защото няма чак толкова голяма памет. Второ, през 2009 година комисията трябваше да излезе с проекта за етикетирането на капацитета. През февруари зададох въпрос, те ми казаха, ще сме готови през юни, нищо още няма. И миналия път точно същите въпроса ги зададох. Е, тежки преговори с съвета, тежки преговори с комисията и накрая след дълги преговори се съгласихме. Искаме етикетиране на капацитета за еднократно употребими батерии през 2009 година. А за вградените батерии водихме дълги разговори с лобисти, производители, комисия и съвети и се споразумяхме за съдържанието на член 11. Значи и двете неща, за които сме постигнали компромиси, се игнорират това не става така. Надявам се, че тези въпроси ще бъдат решени, но стигам и сега до доклада на докладчика. In 2006, when I През 2006 година, когато аз водих преговори по този въпрос, имах е, едно устройство в едната ръка с никел и кадми, а друго устрово, устройство в другата ръка с доминиращата а, тогава а, технология а, никел метал хидрид. Още тогава Второто устройство беше два пъти по-резултатно от никелово-кадмиевото устройство. Докато лобистите ни раздаваха разни диаграми и ни обясняваха, че няма начин едното да замени другото. И че професионалистите се нуждаят именно от никел и кадмий. Аз тогава, още 2006 година, се обадих на производителите в Швеция и казах, нищо такова не използваме, използваме литиеви батерии. Това беше 2006 година, няма никаква причина да се чака до безкрайност. 2014 година. Край, още тогава ще е късно. Няма абсолютно никаква причина да се чака. Защото мисля, че тогава няма никакъв смисъл да се разполага с директива. Ще има толкова много е, безполезни устройства на пазара, че ще се чудим какво да ги правим и директивата ще е безполезна. Нека да изтеглим датата напред. За всяко приложение има много по-добри альтернативи от гледна точка на технически показатели и от гледна точка на опазване на околната среда. Когато се говори за кадми и за живак, е иллюзия да се говори за рециклиране. Няма да рециклирате кадмия. Никъде не го искате. Искате да го изведете от всякъде. Искаме 100% обезвреждане. Какво ще правим обаче с този кадми? Слагаме го в депа. Няма друга употреба. Затова наистина сега трябва да се опитаме всичко това да бъде изтеглено от пазара максимално бързо. Защото всеки следващ месец, в който тези устройства са на пазара, ние е, строим планини от кадми, които ще създават риск за следващите е, поколения. Няма никакъв смисъл да се чака. Този риск е безсмислен. Няма альтернативна употреба. А пък альтернативите е, се предпочитат и са вече много по-резултатни. Е, съгласен съм с докладчика, както казах, е, за клетъчните батерии. Много добре е, че сте го включили в доклад доклада госпожа Кукович. Има оценка на въздействието всъщност от комисията и комисията е казала, че е много добре клетъчните батерии да се изтеглят. Това комисията вече го е проверила. И може би и тук е добре да бъде малко по-амбициозни със срока. Така че, моля комисията да ми каже за приложението на член 11 и за етикетирането на капацитет. Мисля, че трябва да има а, има две дати, а не една дата. За забрана за пускане на пазара и за о, о, извеждане от пазарна, пазарно обращение. Мисля, че не е реалистично просто да има само една дата. Трябва да има известно време между двете. Е. Благодаря на Карл е, Шлютер. Сега колегата Вестлунд. Благодаря. Чухме достатъчно изявления които бяха и много интересни. Помня, че през 2006 година говорихме по този въпрос и ти беше казал, че няма альтернатива на никелкадмиевите батерии за а, инструментите и уредите, които са безжични. Тогава се дадох примери Дадоха се нови предложения, предлагаха се альтернативи, но ето, че сега минаха толкова години. 90% от електрическите инструменти без захранващ шнур в Швеция вече не работят с тези бетерии. Има достатъчно успешни альтернативи, на които би трябвало да се отдаде приоритет като забраним никел-кадмиевите батерии. Какво чакаме още? А що се отнася до живака в клетъчните батерии, доколкото разбирам, комисията е провела изследване и е стигнала до извода, че и економически, и технически е възможно клетъчните батерии с живак да бъдат заменени. А Европейският съюз има много определена линия по отношение на живака. Той се смята за високо токсично вещество. Защо трябва да има изключение и освобождаване за клетъчните батерии, след като във всяка друга област сме против а, а, живака? Следващия оратор. Благодаря, господин председател, Казва София Окуни. Най-напред държа да поздравя а, колегата Панайотов за прекрасната му работа във връзка с това изменяване на директивата, тъй като наистина е уместно и важно да наложим на нашите граждани да си променят навиците, като е, дадем възможност е, за използване на повече лити, отколкото на никел и кадми. Мисля, че докладчикът много добре е претеглил и уравновесил нещата. Ние имаме, е, разбира се, е, в центъра на вниманието си този аспект опазване на нашата планета, но той не е единственият. Економическият аспект конюнктурно също се оказва важен. Например, той смята, че е добре с една година да бъде е, отложено изтичането на срока, за да се даде време на пазара и да се даде време на гражданите. Намирам, че това е много уместно. И искам да му предложа евентуално да проучи идеята даже да се стигне малко по-далеч в точка четвърта от преамбюла и в член първи. Досежно срока 31 декември 2016 година. Не можем ли малко да излезем извън това по една съвсем елементарна причина? Днес има граждани в някои държави членки с по-ниска покупателна способност от вашата, господин Шлютер, от моята. Също така. И за тях литиевите батерии са доста по-скъпи от никелово-кадмиевите батерии. Мисля, че би било добре да се прецени за тези граждани какво ще е економическото отражение и от солидарност с тяхното економическо положение да а, отложим изтичането на срока с една-две години, знаейки, че в това време литият ще навлезе на пазара с пълна сила. Следващо. По отношение член 6, алинея 3. Предлага се по отношение на никелово-кадмиевите устройства да се извърши цялостна замяна. Това не ми се струва съвсем уместно, доколкото може да се е, вмени задължение за замяна само на акумулатора или на батерията което означава, че ще спестим така е, допълнително рециклиране, допълнителни отпадъци. Няма да сменяме устройствата а, и може да се наложи изискване само за смяна на батерията или на акумулатора. Това са две теми, а, които искам да предложа на вниманието на докладчика. Като се има предвид, че бих казала, че подобно на вас, аз съм загрижена за това, да използваме по-добре суровините и а, е, да гарантираме по-високо качество на живота. Естествено, а, е, литият е по-безопасен от никелово-кадмиевата комбинация, но а, е, тази безопасност не идва без своята цена, а ние все пак сме доста различни държави членки в Европейския съюз. Благодаря, Карл Шлютер не го сдържа вече. Ами да, това не е силен довод. Ако си помислите, 90% от всички сондажни устройства, бормашини, които се използват в Европа, се използват за по-малко от половин час активно време. Значи ние ги купуваме Абсолютно безпричинно. Трябва да си ги меним със съседите. Ако имате а, бормашина в а, къщи е, е, трябва е, да е, имате една машина на няколко домакинства. Е, това е много по-добре, отколкото да имате никелово, кадмиево зарядно и, или е, батерия или акумулатор за бор машината във всяко домакинство. Е, това ще е много по-добре и за така е, домакинствата с економически по-неизгодно е, положение. Е, в крайна сметка ние активно употребяваме бор машина половин час в живота си. Е, по-добре да е, си споделяме оборудването, да си го заемаме, ако е, да вместо да тровим всички домакинства с токсични продукти. Аз обаче няма да се нанеса в комуналка, само за да си сменяме бормашините, скъпи Карл Шлютер. Сега искам да дам думата на комисията. Uh, um, Благодаря, господин председател. Това дали ще намаляваме заплатите в комисията или не, ще видим. но нека да кажа няколко думи за доклада, след което ще се спра и на специалния въпрос, зададен от Карл Шлютер. Сега за проекто доклада. Искаме просто да поздравим докладчика. Докладът е отличен. Още повече, че той в общи линии подкрепя и предложението на комисията, включително и по отношение на комитологията и на правното основание, защото и ние смятаме, че трябва да се подчертае, че директивата за батериите и акумулаторите трябва да бъде на база еколокосъобразност. А, в доклада има и по-амбициозни цели, а именно включването на е, съдържащите живак клетъчни батерии. А, ние одобряваме тази е, тенденция, както вече беше казано, възложихме изследване и сега след като парламентът ни прави предложение, е, все още не разполагаме с пълна оценка на въздействието, но все пак сме поставили едно начало. И ако парламентът подкрепи това ваше предложение, ще седнем и ще поговорим как точно да го реализираме, защото то е специфично предложение. По отношение на датата а, на изтичане на преходния период, вие обаче сте по-мек от комисията. Предлагате удължаване с една година. Съгласно нашата оценка на въздействието, краят на 2015 година е по-удачният срок. А Съветът пък иска още по-голямо удължаване на срока от вас, да не знам как ще се споразумеем. Има едно отношение, в което вие много по-ясно, в по-прав текст се изразявате, отколкото е предложението на комисията, а именно по отношение на изтеглянето от пазара на наличности и а, резервни части за тях, което е на базата на дефиницията за пускане на пазара и продажба. Вие искате целите наличности от такива батерии и резервните части веднага след влизане в сила на забраната да бъдат изтеглени от пазара. Това е по-строго. В доклада ви има някои детайли. Изпъква на преден план един важен въпрос, който непременно трябва да се обсъди. Ако парламентът, разбира се, одобри идеята. Това е въпросът за клетъчните батерии, както и въпроси във връзка с комитологията. Ще трябва да обсъдим допълнително нещата в междуинституционални разговори. По двата въпроса, повдигнати от господин Шлютер – Следим коментарите, които се правят, занимаваме се с член 11, но ако прочетем текста правилно, ще види, а те, пра, проблема е, че не се чете правилно, то текста гласи, че държавите членки трябва да гарантират, че а, конструкторите и а, производителите ще осигурят възможност за отстраняване на батериите, но никой не е посочил точно кой трябва да направи това. А, някои смятат, че се отнася до потребителя да има възможност да отстрани батерията, други а, смятат, че се отнася до производителя. Той трябва да може да махне и да сложи батерията. Все още е въпрос на дискусии, изясняването на този текст, но в крайна сметка ще излезем с ясни указания. Председателят, нека да не водим диалози тук. Готов ли бяхте? Извинете ме. Почти бях приключил. А, както вече казах, ще проучим въпроса. и ще се погрижим в документа за често задавани въпроси да изясним тази материя. Друг един въпрос, който беше повдигнат, беше обозначаването на мощността вероятно знаете, че имате, а, имаме регламент за зареждащите се батерии и автомобилните акумулатори. А, приете през, през 2010 година и през май влезе в сила. Но по-голямото от техническа гледна точка предизвикателство е, са батериите, които не могат да се за, са, зареждат. Сенелек е а, действащия стандарт. Тоест, СНЛЕКС работят по действащ стандарт, все още нямаме норма. Темата е много комплексна. Много по-комплексна, отколкото се очакваше първоначално и точно за това нямаме обозначаване на мощността на еднократните батерии, т.е. незареждащите се батерии а, многократните батерии, зареждащите се, те вече са изяснени в нормата. Председателят сега накрая искам отново да дам думата на докладчика, ако той желая, разбира се. Желая и то с удоволствие, защото е, се получи една прекрасна дискусия. Благодаря на всички, които взеха е, участие в нея. Съвсем накратко ще се постарая да отговоря първо на госпожа Кукович за ценната бележка, която тя даде за отношение на, по отношение на живака. Има вече известни резултати, има доклад на комисията през тази година за това вече да, да няма батерии с живак. И смятам, че следващата година вече ще има и преговори от страна на международните страни по този въпрос. Този въпрос ще се изчисти по отношение на през 2013 година. Това нещо ще стане за оценка на, на... Но сега е момента ние да решим въпроса с е, жилака. Просто няма смисъл да го отлагаме, както стана ясно и от другите докладчици. Искам а, специално да се спра на господин Шлютер, Шлитер, той постави много важни въпроси и аз с него съм изцяло съгласен, обаче проведох много срещи с производители, с потребители, с е, фирми, които проучват, които изучават, с е, изследователски институти. Кадмия няма да стои е, като сторъч, само, т.е. той да представлява опасност. Кадмия ще се използва за фотоволтаични батерии, за специални сплави и за специални пластмаси. Тоест, той почти изцяло ще се разхода. Това е ключовия момент всъщност. Защо а, преминаваме към а, ликвидиране на никел кадмиовите батерии? Иначе, литиевите имат а, своите наистина и недостатъци. И, и е нужно... Okay. И е нужно да мине време. Първо, няма още достатъчна технология за тяхното рециклиране не е отработена. Нужно е малко време. А, нужно е, те са по-скъпи, да се доразвият, да станат по-ефтини. Също е нужно. Това е, а, освен това, в момент на криза сме, ако ние в момента въведем, значи това е много компромисен вариант, много е мислено по този въпрос. Ако въведем бързо, това ще бъдат милиони евро за много фирми загуба, защото те няма да могат да се адаптират. Те трябва да спрат, същевременно те нямат готовност да, да преминат към новия тип батерии. Същевременно новия тип батерии... Sorry? Okay. This is just discussion. <clears throat> между альтернативата веднага да ги спрем – или да отидем към 2020, затова ние прокарваме тази компромисна линия 2016, където и едната страна ще бъде готова да се адаптира и същевременно от тога спираме категорично производството на пазара по всякакъв начин на, живачни, на никел-кадмиеви батерии. Мистер Йоргенсен, много благодаря за коментара. И искам да ви подкрепя, че наистина проблема с литиоионните батерии остават. Те си остават скъпи. Освен това, те имат някои недостатъци при заряда, при зареждането, ако те бъдат, не бъдат зареждани при определен режим, е, те могат да избухнат. Нужно е малко време да се адаптира този, е, този проблем. Тоест има проблеми с тези батерии, които ще излязат на пазара. Все още те са скъпи и тук искам е, да благодаря за това, че някои части от Европа, източна Европа по-специално, наистина за тях ще бъде и шок да заплащат, тъй като батерии ще струват поне минимално два пъти по-скъпо. И искам да благодаря и на комисията, на господин Лагендорф, който фактически и оцениха правилно и комисията, и фактически целите и задачите на този доклад. И затова искам да благодаря на всички. С, разбира се, много неща могат да се дискутират и ние ще ги вкараме в окончателния вариант. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега. Вие Знаете, че ще има становище от комисията Юри. Не виждам никакво противоречие, така че ние бихме могли след това да изискаме такова становище. Крайният срок за внасяне на изменения е 5 декември. На 23 януари ще проведем дебат в комисията по тази тема и след това през февруари, на 19 февруари по-точно, ще има гласуване по доклада а вече през април следващата година този доклад ще се разглежда на пленарно заседание. Благодаря на всички, които участваха в дискусията по този доклад. Преминаваме сега към следващата точка от дневния ред. Това е точка 17 и тук докладчик съм аз. Тук става дума за е, хармонизиране на така наречената директива за закуските към Лисабонския договор. Знаете, е, какао, шоколадови изделия, определени видове е, захарни изделия, конфитюри, желета, мармалади, крем от кестени, определени видове сгъстено мляко и е, пулверизирано мляко, т.е. не всичко, което виждаме по витрините, би могло да ни убеди. Целта на комисията е със своето предложение да приспособи своите правомощия, съществуващи от 10 години, чрез хармонизиране чрез напасване към Лисабонския договор, например член 92, тук ние бихме могли да издадем правен акт. Освен това, комисията трябва да получи възможност да включи технически елементи в приложенията или тези, които се съдържат там, да бъдат актуализирани и адаптирани. Освен това, предложението предвижда заличаване на правомощия на комисията там, където е, имаме вече общи разпоредби на Европейския съюз. Положителното в предложението на комисията, според мен, е, че всъщност е, това предложение в сравнение с процедурата по комитология е крачка напред. Парламентът до сега е внесъл възражение по две от тези директиви. Това обаче ще се промени. Като пример могат да се посочат е, процедури, където бяха разглеждани е, директивите за сгъстено мляко и сухо мляко предвид белтъчното съдържание и напасването му към Международния кодекс от стандарти. Има обаче и критики към предложението, че е много техническо, така че там, където има прехвърляне на правомощия, където се изменят показатели, които трябва непосредствено да бъдат описани, които всъщност оказват влияние върху непосредственото дефиниране и описание на продуктите. Това трябва да бъде обект на изменение в директивата, не чрез делегирани актове, а в рамките на редовната законодателна процедура трябва да стане това. Тук Идеята на парламента във връзка с директивата за плодовите сокове през април тази година бяха направени изменения. Колегата Родригес се занима с това, така че там бяха заличени тези правомощия и за това аз съм включил измененията в доклада, които всъщност ограничават правомощията само до незначителни елементи. Аз ще следвам линията, която ние започнахме при директивата за плодовите сокове. Там, където комисията получава правомощия, тези правомощия трябва да бъдат с определени срокове, като се предвижда срок от 5 години, а парламентът и съветът, като са законодатели, вече ще трябва да да решават и да им бъде докладвано за удължаване на тези срокове. Е, моят доклад предвижда такива искания за изменения. Това беше съвсем накратко във връзка с директивата за закуските. Сега искам да открия дискусията. Първо давам думата на колегата Окуни. Е, Казахте, господин председател, това е текст с силно технически характер, но той е важен, тъй като той тук се говори за начина по който може да еволюира законодателството в едните години. Е, по всички теми, е, които засегнахте. От цикория, през какаото до шоколад, е, консерви, мляко, Както казахте, колеги, правим крачка напред и за мен е ясно, че е, определенията и е, белезите на тези продукти са съществени елементи на е, изходния текст и не трябва в никакъв случай тук да делегираме правомощия. Всъщност е, става дума за роля на съзаконодател. Това не е, е роля подходяща за Европейската комисия. За мен това е очевидно. От друга страна, е, нито въпросите са маловажни, е, нито е, за нещо спешно. Следователно е уместно с законодателят да си изпълни собствената роля. Трябва да поддържаме и добро равновесие, да не затръшваме вратата пред иновациите, пред еволюцията на законодателството, но от друга страна да гарантираме правна стабилност. Нашите предприятия, припомням ви, страдат много от правната несигурност и а, това е още по-тежко в краткосрочен план и в средносрочен план, ако те не знаят как ще се измени законодателството, което ги засяга. Приветствам докладчика за възприетата в доклада позиция. Става дума наистина за тема с технически характер, става дума за актуализиране на законодателството, за неговото актуализиране с оглед на Лисабонския договор, обаче това, което ние ще актуализираме, засяга пряко ежедневния живот на нашите граждани. Благодаря и ще бъда открита за по-нататъчни дискусии с докладчика. Благодаря. Благодаря, госпожо. Сега докладчикът в сянка от либералите Брита Раймерс. Благодаря. Искам първо да посоча, че винаги в първия момент човек се плаче, като види, че един доклад е технически. Но става въпрос за технически доклад във връзка с приспособяване към Лисабонския договор. И е много хубав повод, защото ни стимулира да помислим по-добре правомощията за вземане на решение в чие, чии ръце да бъдат повече в ръцете на комисията или повече в ръцете на парламента. И къде, от къде започва и къде свършва субсидиарността, защото в момента задачата ни е отново да върнем доверието към Европейския съюз. Така че това, което трябва да направим е да внесем в личния живот на хората резултатите от нашите разпоредби. И сега, като говорим до къде трябва да се простират правомощията на комисията, а, трябва ли да достигат до изменение на основни белези и характеристики или това да бъде прерогатив на държавите членки? А, може би да сравним нещата с закони, които много отдавна вече са в сила да помислим в колко а, случаи било необходимо да се намесим и да променяме основни характеристики, а, кога се е намесвала комисията, защо се е намесвала, какъв е бил поводът, глобален или тя по собствена инициатива го е правила. Въобще това са неща, които трябва да се е, проучат. Но като си отговорим на всички тези въпроси, е, виждаме колко е важна цялата тази тема. Благодаря. Линда Макеван. Благодаря. Трябва да мислим за последиците. Преди много години, един или два парламента а, назад, така да се каже, се борихме и водихме тази техническа битка за шоколада. А, защото в Великобритания а, имаше повече мляко и сигурно щеше да стане така, че с е, определението на комисията а, е, нямаше да може британския шоколад да може да се обозначава с названието а, е, а, шоколад. Тогава колеги от Гана и някои колеги, които за съжаление вече не са а, а, заедно с нас, а, водиха тази борба. Това не е само технически спор, който излиза на първа страница на вестниците, за съжаление, но и нещо, което трябва да е, се отчитат спецификите в държавите членки, следователно има място за делегиране. Искам да ви обърна внимание на нещо много елементарно. Е, мармалат. Що е то мармалат? Е, какво може да се добави в един мармалат? И тук е място комисията да вземе отношение, когато не се променя основната характеристика на продукта да кажем, може някой да иска да прибави уиски. с изменение 78, ако правилно чухме, господин председател, вие предлагате да се заличи приложение 2 към директивата. Очаквам да проявите мъдрост. Може би е добре да има и компромис, защото разбирам, че хората се притесняват за качеството на хранителните продукти. Не трябва да се дава делегирано правомощие тогава, когато от основните белези някой може да отпадне поради намеса. По това трябва да се говори и за това трябва да се мисли. Когато има риск от отпадане на някаква съставка и това ще се отрази на качеството. Но разбира се, ще изслушам и становищата на колегите. Благодаря на Линда Макеван. Виждате колко е важен доклада. Самия председател се наложи да го прави държави. Така че сега ще дам думата на комисията, след което ще кажа няколко заключителни думи. Комисията, заповядайте. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you also for your uh, благодаря, господин председател. Благодаря и за проекто доклада, който представихте. Ние, разбира се, сме поддръжници на линията залегнала в предложението на комисията. И, т.е. да използваме акт за изпълнение и да променим параметрите. В уводната част вие правите паралел с директивата за плодовите сокове но ви обръщам внимание, че там има приложения с дефиниции, където е ясно посочено, що е нектар, що е плодов сок, а параметрите са в друго приложение, които и могат да се променят с делегиран акт. А сега и дефинициите, и параметрите са в едно и също приложение. За това се питаме как да обясним на европейския е, дънакоплатец, че имаме, защо имаме такава скъпа законодателна процедура, например да се уреди е, количеството сухо вещество, пектина в мармалада и, и прочие, и прочие. Как да обясним на коплатеца, че трябва да има такава тромава законодателна процедура, причиняваща толкова много разходи? Необходимо ли е да има такава продължителна процедура, за да се променят техническите параметри? Председателят, благодаря. Колегата Вай... Раймърс беше задала също въпрос. Може би ще и отговорите. Мисля, че пропуснахте да и отговорите. Или? Um Ставаше въпрос за дефиницията. Дали комисията вече е вършила промени по дефинициите, колко пъти, колко пъти се е налагало през последните години а, това ви попитаха. Дали не, не можете да отговорите? По, самите, по самата дефиниция нещата зависят от това дали параметрите влизат в нея или не. Мисля, че дефиницията е променяна веднъж. Но, що се отнася до параметрите, конкретните, там промените могат да стават много по-бързо. в мин... това, което е ставало в миналото, няма нужда задължително да се повтаря и в бъдещето, защото техническото развитие е много бързо. Така че трябва да си оставим оперативната възможност да приспособяваме параметрите към новото ниво. Председателят, още веднъж питам. В миналото един път ли е променяна дефиницията или е ставало по-често това? Защо непременно искате да имате това право? Комисията. Ако вашият аргумент е, че не се налага често да правим промени, тогава сте прав. Ще проверя, ще преброя колко пъти се е налагало, но не смятам, че е било твърде често. Може би имате право, но според мен времето не е най-важният фактор. Говоря за това, че би била твърде скъпа процедурата и тромава, за да се променят някакви си технически параметри и продължителна. Добре, може би можете допълнително ще ни осведомите колко пъти сте се ползвали от това си право. Що се отнася до оправданието пред данакоплатеца, ще изчакам удобен случай още веднъж да ви припомня това. Сега благодаря на отделните колеги, благодаря на Линда Макеван за това, което каза за съдържанието, смеските защото това е много деликатен въпрос и много лесно можем да попаднем в вестниците, когато регулираме прекалено много такива технически параметри. А ще ни разбере комисията. Лисабонският договор ни е дал едно право, което ние държим да използваме. Естествено, че не желаем да увеличаваме разходите, но когато става дума за дефиниции, за продукти, които са от съществено значение, ние ще държим да имаме участие. А, пак казвам, трябва да има адаптация към Лисабонския договор. За нас това е много важно. Толкова. Ще има среща на, с докладчиците в Сянка – ще я насрочим. Чакам данните от комисията. А, крайният срок за предложението за изменение е 5 декември. На 23 януари ще обсъдим предложението за изменение тук в нашата комисия и вероятно на 19 февруари ще гласуваме доклада, а той ще влезе в пленарна зала през април до година. С това приключихме днешния дневен ред. Утре ще се видим в 10.00. Господин Дансет ще бъде тук от Европейската агенция по химикалите. Всички са най-сърдечно поканени. Моля сътрудниците да се погрижат, да има повече колеги, за да се получи хубав дебат. Желая на всички приятна вечер. Утре ще се видим бодри и наспани. Още веднъж искам от все сърце да поздравя осмината журналисти, които са тук по покана на колегата Хюбнер. Направих го сутринта, още веднъж ви поздравявам. Наистина сте добре дошли, но сте останали с добри впечатления от нашата работа. за нас беше удоволствие.